приключа с съобщенията на председателя и след това ще се върна към тази точка от дневния ред. НП поиска Сантьяго Преседо Ексела да стане член на делегацията за отношенията с палестинските законодателни власти. А, има ли възражения? Не. В такъв случай това назначение е прието.